Guten Tag. Ich begrüße Sie herzlich zur Sitzung des Haushalts. Председателката, добър ден, добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Разполагате с проекта на дневен ред, разполагате и с бюлетина на комисията ни, в който е описан езиковият режим на днешното заседание. Не са внесени предложения за промени в дневния ред, затова и направо можем да преминем към точка трета – доклад на ОЛАВ за 2015 година, 16 доклад на Европейската служба за борба с измамите за 2015 година. Добре е дошъл на генералния директор господин Кеслер и неговите колеги от ОЛАВ. Нашият докладчик е госпожа Питера. Господин О, е, Кеслер, направо ви давам думата. Фон hier. Окей, данке. Е, бон pomeriggio. Avete ricevuto Добър ден. На какъв език? Пита оратора. Хайде на английски. Получихте годишния доклад на ОЛАФ, който е представен на институциите и на медиите на 31 май. Радвам се, че тук мога да ви го представя. Раздадени са и копия. По-скоро е, на входа на залата е, има копие на ваше разположение. Определени са ми няколко минути за изложение, за това само ще представя само някои основни елемента. Ще се е, вместя в 4 слайда. Самият текст на доклада е повече от 50 страници и разбира се съм на ваше разположение за въпроси. Опитахме се тази година да направим доклада максимално комуникативен. Um, Добавихме и нови цифри които според нас бих били интересни не само за нас, но и за партньорите. Докладът на ОЛАФ е част от задължението на ОЛАФ да представя отчет за своята дейност в рамките на задължението за прозрачността но това е също така и доклад за дейността, която извършваме заедно с партньорите ни, т.е. институциите и с властите на държавите членки в областта на борбата срещу измамите. Така че е, докладът е посветен и на това. И на трето място, това е доклад за измамите, насочени срещу финансовите интереси на Европейския съюз. И така, три са областите на действие, областите от доклада. Да започнем с първият, първата група въпроси, свързани с разследването. Тук а, е, има няколко таблици, но в писмения вариант на доклада таблиците са повече. Само ще привлека вниманието ви върху тези обобщени таблици. Тук виждате дейността, разследващата дейност на ОЛАВ през последните 8 години. Ясно е, че миналата година запазихме високите резултати, които последователно постигаме през последните 4 години. Миналата година беше рекордна година като брой приключени разследвания, общо 304 за сравнение 250 предишната година. Намали се броя на започнатите разследвания и голям брой издадени препоръки. Тези 8 години са интересни по друга причина и това е, е таблицата, която виждате в дъното на страницата. Сравнихме е, изследователската е, разследваща дейност на ОЛАФ през последните 4 години са 4 те години след е, преструктурирането. Както знаете, ние извършихме вътрешно преструктуриране. От то започна на 1 януари 2012 година. Сега можем да направим последователно сравнение между 4 години преди преструктурирането и след него. И тук виждате резултатите на таблицата. Като сравним цифрите, можем да кажем, че се удвои разследващия капацитет на ОЛА. Виждате е, броят издадените препоръки е с 83% повече в сравнение с 4 години преди реформите. Приключените разследвания са 93%, 86% повече открити разследвания и 57% повече селекции. Говорим за 5500. Разбира се, брой на приключените селекции зависи от количеството постъпваща информация. То се увеличава, но не е изцяло в наш контрол. Можем сега да кажем, че възоснова на статистически последователни данни сме постигнали високи резултати през последните 4 години, като намалихме с 18% продължителността на разследванията и с рекорден минимум служители 422. Това е дадено на страница 36 на доклада. Брой на служителите беше 468 през 2009, 440 през 2013 и 422 миналата година. С по-малко ресурси увеличихме двойно работата. Сега преминаваме на следващия слайд. Там е представено резюме. В писмения вариант има много повече данни за взаимодействието с националните съдебни органи. Това е горната таблица и с институциите за изпълнението на дисциплинарните препоръки, изпълнението на, съдеб... на препоръките от съдебните органи в писмения доклад Първата таблица включва данни за всяка държава членка, така че процента от осъдителните присъди е 47. Би трябвало да е по-добро. Представили сме данните без САПАРТ, без случаите по САПАРТ. Това са разследвания за финансиране на предприсъединителната дейност. Там имаше много голям случай, прекратяване на случаите в България и Румъния. Без случаите са парт, процента осъдителни е, присъди е 52%. Същото въжи и за дейностите, предприяти от институциите. Тук виждате броят на издадените от нас препоръки за всяка отделна институция и е, броя за предприетите в последствие действия от съответната институция. Преминаваме към следващия слайд. Това е нов слайд, който подготвихме тази година. Искам да ви поканя да го проучите, когато имате време. Таблицата е много богата на информация. Това е таблица, която можем да наречем финансово въздействие на нашите разследващи действия. Разследващи действия на ОЛАФ и разследвания от страна на държавите членки. Тази таблица се отнася структурните фондове е, и селското, селското стопанство. Виждате по държави броят на откритите измами или нередности е, т.е. докладваните от държавите членки и финансовото въздействие на плащанията, т.е. не само броя на откритите измами, а и въздействието, т.е. процент от получените средства в дадена страна. Каква, каква част е установена като измама или нередност и така може да се направи сравнение между държавите членки по процент. Това са данни, които извлякахме от докладите ПИФ, докладите предоставени от държавите членки. Колкото повече информация предоставя една държава членка, толкова повече говори това за нейния капацитет да разследва и открива измами. За една държава членка е трудно да разкрива и да докладва, защото след това трябва да възстановява средствата. Виждаме 91% от това, което е установено в у дома, но има сериозни различия между държавите членки. Двете колони в дясно показват а, разследващата дейност на ОЛАФ в, в съответните държави членки и структурните и сълскостопански фондове. Виждате броя разследвания, приключени с препоръки и виждате финансовото въздействие на дейностите на ОЛАФ по държави членки. Как изчисляваме финансовото въздействие на ОЛАФ? Броят на, на препоръките, издадени в държавите членки. Привличам вниманието ви върху общата сума. Средно за Европа е 0,42%. 215 разследвания на ОЛАФ. Тези данни, както е показано тук, са данни, отнасящи се за 3 години 2013-2015, също за държавите членки и ОЛАФ. И сега можем да кажем, че дейността на всички служби, разследващи, одит, контрол на държавите членки през последните три години в тези две области доведоха до възстановяване от 1,9% от изразходваните средства. Същата, през същата година дейностите на ОЛАВ, при които 200 души извършваха разследвания, финансовото въздействие е 0,42% от изразходваните средства, така че ОЛАВ с 200 души постигна финансово въздействие, което се равнява на 22% от финансовото въздействие на всички служби от всички държави членки на Европейския съюз. И аз мисля, че това говори за това, че финансовото въздействие на ОЛАФ е една четвърт до една пета от това на държавите членки, т.е. сериозно. Последния слайд. Бързам, защото а, знам, че ми изтече времето. И така, няколко думи в края, за да обобщя. Както виждаме, е очевидно, че има положителни резултати след реорганизацията от 2012 година. Докладът и опитът от нашата дейност говори също така за това, че най-тревожната тенденция, която виждаме в резултата на наблюдението, е, е увеличение брой сложни трансгранични финансови престъпления, които е трудно да бъдат е, разкрити и разследвани от държавите членки поради раздробения национален подход. Друго заключение е свързано с ограниченията, с, ограни... с ограничения характер на резултатите на ОЛАФ предвид на е, правомощията, които ОЛАФ има. ОЛАФ няма пряк достъп до банкова информация, което ни затруднява в извършването на цялостно, цялостно финансово разследване. Служ... Свидетелите дават показания на изцяло доброволна основа и тромават нормативна база, отнасяща се до ОЛАФ и държавите членки, техните компетенции, са също друг ограничаващ фактор. Транснационалният характер на измамите изисква европейски подход. Имаме нужда от силен европейски орган, който не само да разследва, но и да осъществява наказателно преследване. Е, има нужда от е, силна, независима европейска прокуратура. С това приключих изложението си и сега съм на ваше разположение за въпроси. Е, Благодаря ви за интересното изложение, както и за добрите новини. Толкова са добри новините, че Възникват някои въпроси по повод на нарасналата ви ефикасност. Думата има докладчицата ни, госпожа Питера. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Na wstępnie... Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря за този доклад, 16-я пореден доклад на Олаф и четвъртият пореден доклад от началото на реформата на САМ. Вече можем да направим сравнение между периода от преди реформата и този след това, както и да дадем оценка. Но лично аз имам някои съмнения затова искам да задам и няколко въпроса. Във всеки годишен доклад на ОЛАВ се съдържа информацията, че разследвания, които се водят вече от години, са приключили. Но колко от тези разследвания, които се водят вече от години, не са приключили и кога най-накрая ще приключат производствата? Следващият ми въпрос. В годишния доклад се съдържа информацията, че през 2015 година сте се умели да съкратите продължителността на разследванията, но в диаграма 8 и 9 на страница 16 от доклада става ясно, че е била съкратена само фазата на подбора – Продължителността на разследванията обаче се увеличава вече от 4 години насам. Към момента средното увеличение е месец и половина по всички случаи, по които се работи все още и 3 месеца по всички приключени разследвания. Защо е толкова голяма продължителността на разследванията? 1223 от общо 1442 случая. По тези 1223 случая не е започнато разследване. Били са отхвърлени сигналите още на етап подбор. Защо? Защото може би не е бил спазен двумесечният срок ли? В становище 2 от 2014 година Олаф изтъква, че достоверността на поступилата информация не е била подложена на оценка. Не е имало възможност за това, тъй като двата месеца са били прекалено кратки като срок. Каква оценка можете да дадете на всички тези случаи, по които не е започнато разследване? В друг ваш доклад се съдържа информацията, че през 2015 година са били конфискувани цигари в, огром... в много голямо количество. Това е била най-мащабната конфискация от създаването на Олаф насам. Имало е така наречените случаи на координиране, имало е също така и външни разследвания. Броят на изетите цигари е нараснал от 168 милиона на 620 милиона Искам да знам защо има такива големи разлики. Става дума за отделен, единичен, изолиран случай или за тенденция. В друг ваш годишен доклад се заявява, че Европейският омбудсман е започнал три проверки във връзка с работата на Олаф. Една от тези проверки е приключила тази година. Нямаме информация за това колко проверки обаче е приключил омбудсманът през 2015 година и какви са резултатите от тях. През 2015 година е имало и още един проблем, а именно Олаф е подписал договор за административно сътрудничество с Ангола, Молдова и Сенегал. Защо точно с тези три държави? Освен това, през 2015 година държавите членки са предоставили на ОЛАФ сигнали по 65 случая по подозрения в корупция. Както заявявате в доклада си, подобни сигнали Цялата тази информация е много полезна, но от началото на реформата на сам броят на тези сигнали не е особено висок. През 2012 година, например, са били подадени 115 подобни сигнала, т.е. броят им междувременно е намалял на половината. Имате ли информация за причините? Правили ли сте анализ на причините за това? Още един въпрос, а именно сътрудничеството между ОЛАФ и надзорния комитет. Надзорният комитет бе учреден с цел даване на оценка на разследванията на ОЛАФ. Член 15, алинея 1 от регламента за ОЛАФ предвижда тази негова функция – Задачата на надзорния комитет е да упражнява надзор върху работата на ОЛАФ по отношение на процедурните гаранции и продължителността на разследванията. От няколко години насам, и по-точно 2012 година насам, членовете на надзорния комитет се оплакват от липсата на достатъчна информация – по отделните разследвания. Твърдят, че могат да правят анализ само на отделни разследвания, тъй като се затруднява достъпът им до информация. Така надзорният комитет не може да изпълнява задълженията си, не може надлежно да прави проверка на разследванията? Защо по такъв избирателен начин се предоставя информация на надзорния комитет? Освен това, членовете на надзорния комитет се оплакват от това, че само 9 от общо 15 препоръки от периода 2014-2015 година действително са били изпълнени. секретариатът на надзорния комитет, съгласно член 15, упражнява функции съгласно член 15, алинея 8 от регламента за ОЛАФ. Секретариатът координира дейността си с тази на надзорния комитет. Но генералният директор на ОЛАФ упражнява контрол върху секретарията на надзорния комитет секретариатът е подотчетен на генералния директор, което води до конфликти. Имаше един случай от 2015 година, по който членовете на секретарията бяха получили разнопосочни инструкции. Съгласно изменения регламент 883 от 2013 година, изменения регламент за ОЛАВ, секретариатът е подотчетен вече не на ОЛАВ, а на Европейската комисия. Финансирането на секретариата и на надзорния комитет се предоставя по не от функцията за Олаф по европейския бюджет, а е от функцията за Европейската комисия. Това бе споразумението постигнато в рамките на междуинституционалните преговори. Предстои ние да гласуваме по това предложение. Какво е вашето мнение по него? Каква оценка можете да дадете на взаимодействието между ОЛАФ и секретарията на надзорния комитет? Как може да бъде подобрено това взаимодействие? Още един въпрос. По колко случая вече е приключила работата, колко препоръки са били направени? Защо не се съдържа никаква информация за това? в доклада на ОЛАФ. През 2015 година 47% от случаите по места, по държави членки, станаха повод за образуване на съдебно производство. Това е един нисък процент. Как може да бъде обяснен той? Единствено с липсата на доказателства ли и защо сте отказали да започнете разследване по 53% от сигналите от държавите членки? Трябва да имаме точна информация за това, защо по някой случаи е било отказано образуването на съдебно производство. Освен това, трябва да знаем как са били приложени финансовите препоръки. Трябва също така да получим и информация по въпроса за бързината, ефикасността, надежността на процедурите ви. Трябва да се подобри също така и взаимодействието с надзорния ви комитет. Необходима ни повече информация за процедурите на координация, които се осъществяват от националните органи. Необходима ни е повече информация за ефикасността при изпълнението на финансовите препоръки на ОЛАФ. Господин генерален директор, много въпроси ви бяха зададени. Не знам дали останаха толкова много други въпроси. Ако не сте в състояние да отговорите устно на всички въпроси, можете да ни отговорите и в писмена форма. Имате думата. Posso parlare in italiano? Sì. Una volta може ли на италиански? Десет въпроса. Що се отнася до забавянията, кога, и кога се закрива случай, не че има дефиниция на забавяне. Единственото, което можем да кажем, че имаме един показател, на страница 15 за процента разследвания открити, които са продължили повече от 20 месеца. Средната продължителност е 18-19 месеца. Обикновено нямам проблеми с, с слабия си глас. Микрофонът работи. Така по-добре ли е? Ние не следим само средната продължителност на разследванията, която е 17-18 месеца. За да отговоря на въпроса, зададен от докладчика, следим и процента разследвания, които, са, които остават открити и които са продължили повече от 20 месеца. И тук Както виждате, от последните 8 години сме на 22% исторически минимум. Само 22% от разследванията са продължили повече от 22 месеца. А преди реорганизацията, това, цифрите бяха 36, 32, след реорганизацията между 22 и 30% в края на миналата година. Това беше 22%. Това е забавяне, т.е. след 20 месеца е забавяне. В някои случая нямаме прак или срок за закриване на разследване. За, за, ако за приключване на разследване са необходими 3 години, ами 3 години разследваме. И в някои разследвания е, е необходимо повече време, тъй като там са включени трети страни. Но забавянията, както виждате, е, в, е на най-низкото си ниво в историята на ОЛАФ. Разбира се, има дела, които продължават повече от 20 месеца, но продължавам да твърдя, че сме в добра форма. Втория въпрос – дали се съкрати срока на разследванията? Ние казахме, че четирите години след реорганизацията в сравнение с четирите години преди това има намаление с 18%. На страница 16 виждате доста данни и там има много прозрачно обяснение на фазите на разследванията. Предишната година удължението е с 15 дни от 18,1 месец на 18,7 месеца. Тоест 16 дни едва ли е тревожно. Продължава да спи отпада предишната фаза на разследването, т.е. на селекцията. Т.е. продължителността на разследванията а, намалява. Повече разследвания, повече разследвания приключваме. Аз много ще се радвам, ако следващата година успеем да подобрим резултата от тази година. Не винаги успяваме. Още повече, че ресурсите ни са по-малко. Защо, са то, защо толкова голям броя на прекратените дела? Мисля, че има голямо неразбиране от страна на задалия въпроса. Както виждате, през последните години, но и преди това, от 100 информации, които пристигат в ФОЛАХ от всеки тип, анонимни от институциите и така нататък, архивираме а, или прекратяваме между 57 и 80%. Защо? в съответствие с член 15 от регламента, според който трябва да държим сметка за своите компетенции същ, наличието на достатъчно показатели и данни и също така, както казва регламента, ефективно използване на ресурси, пропорционалност и субсидиарност. Затова прекратяваме процента на прекратените дела е между 75-85%, но и брой на разследванията е постоянен. И през последните 4 години по, почти, е почти два пъти повече в сравнение с предишният период. Тоест Олаф извършва почти два пъти повече разследвания. Има едно друго неразбиране. Аз не знам дали го е казал надзорния комитет, както казва докладчика. Ако го е казал, това не е съвсем това съвсем не е вярно. Ние нямаме прак или срок от, а, а, за приключване на селекцията. Ако селекцията по една информация предполага 15 дни за взимане на решение, толкова отнемаме. Ако са необходими 4 месеца, толкова ни отнема. Мога да ви кажа, че сега не разполагам с данните, но около 95% от информацията, която постъпва, води до взимане на решение от генералния директор в рамките на 2 месеца. През 2016 година 92%. И има 5% случаи, за които са необходими повече от 2 месеца. Т.е. това не са прибързани решения. И това не са прекратени случаи. Просто защото е дошъл втория месец и трябвало да вземем решение. Ако за едно решение е са необходими повече от два месеца, продължаваме. Всъщност всичко зависи от съществото на случая. Четвърти въпрос. Цигарите. Защо има повече иззети цигари със съвременната митническа операция? Това са дейности, които се извършва с митниците от цяла Европа по различни теми, не само цигарите, по фалшификациите, нарушаване на митническите е, тарифи. Имаме съвместна операция по контрабанда на цигари. Разследванията на ОЛАФ с държавите членки, виждате, че и броят е постоянен. Предишната година има четирикратно увеличение. Според мен това е положително. За омбудсмана предоставяме информация и получаваме информация за всички случаи отправи, отнесени към омбудсмана и а, сметната палата. В рамките на една година имаме 433 разследвания, които се извършват. Обикновено имаме 4-500 открити случаи. Две от тях стигнаха до омбудсмана миналата година. Три. Три са. В единия случай ние бяхме прави, в другия случай омбудсманът не прецени, че ние сме прави. В другия случай няма нужда да се предприема действия. Нямаме други случаи пред омбудсмана. Или поне доколкото знаем, ако има други случаи, омбудсмана го знае, но обикновено, обикновено когато омбудсмана разбере, той го публикува на сайта си. За момента, доколкото знам, няма други отнесени случаи до омбудсмана за нас. По отношение на споразуменията за административно сътрудничество с страните, ние постигаме споразумения с конкретни органи. Имаме такива споразумения с Сенегал, с Ангола. Не със страните, момент. Не искам да кажа със страната а, с службата на главния инспектор на Ангола, Националния център за борба срещу корупцията и Националната служба за борба с измамите на Сенегал. Това са страни, с които вече имаме споразумение за сътрудничество. И ние имаме нужда от подобни споразумения с трети страни. Защо, органите, с органите от държавите членки работим заедно добре без споразумение. Но за да работим с органите в трети страни е необходимо подобно споразумение. В момента договаряме с Националната служба за борба с корупцията в Украина ако правим разследване за използването на европейски фондове в Украина, това не може да стане с допълнение към споразумението за асоцииране. Трябва да работим с местен партньор. Ето виждате споразумение за административно сътрудничество, с включени с органите в страни като а, Ангола, Сенега, Молдова, там където се е, изразходват европейски средства. Ние нямаме правомощи да разследваме самостоятелно, имаме нужда от местни партньори и за това ОВ полага усилия да а, е, изгради партньорски взаимоотношения. Още три. И разследванията в държавите членки нам е, са по-малко. Не съм сигурен. Не съм с такова впечатление. Сега ще поискам помощ от сътрудниците си. Ние само тази година изчислихме информацията, която постъпва от държавите членки. 90, от 94 на 65. Защо са по-малко, не знам. Може би трябва да се попитат държавите членки. Възможно е да има много обяснения. Е, всички те сигурно са валидни. Трябва обаче да кажем следното. Не можем да кажем, че държавите членки са длъжни да ни предоставят информация. Органите на държавите членки трябва сами да се борят срещу измамите с европейски средства на своя територия в съответствие с принципа на субсидиарност. В случаите, в които има транснационално измерение или в случаите, в които сами не могат, тогава ние се намесваме. Това е принципът в Европа. Трябва да кажем, че не всички органи на всички държави членки са е, еднакво готови да се обръщат към нас. Защото като се обърнат към нас, ние правим разследване и финансовото въздействие от нашите те разследвания е много по-високо от финансовото въздействие на разследванията държави членки. ако се обърнат към нас, в крайна сметка може да се окаже, че трябва да възстановяват средства. Предпоследния въпрос надзорния комитет. Многостранен въпрос. Ще се опитам да бъда кратък и може би не политически коректен. Да ми се каже, че надзорния комитет няма достатъчен достъп до информацията, е, е абсурдно. Не ме интересува какво е казано. Това, данните са тези, които говорят. Данните казват, че те получават стотици данни през цялата година от нас, както от общ характер, т.е по всички е, случаи, всички дела, стотици го, доклади е, годишно, разследвания, които траят повече от 12 месеца, всички препоръки, които извършваме, всички разследвания и така нататък. И в е, два случая, доколкото си спомням, не са получили достъп Защо? Защото законът не го позволява, а не генералният директор. Законът не го допуска и защото споразумението, което сме постигнали с тях, не го допуска. Ние предоставяме цялата информация, предвидена от, от споразумението за достъп до информация ние спазваме това споразумение. Попитахме и ако искате да го променим, защото не ви харесваме, да го променим. Някои са съгласни. Можем да обменяме пряко информация в съответствие с информационната система. Председателят идва при комисаря, казва, че е съгласен и пленумът или колегиумът с мнозинство реши, че предпочита не. Защо? Ми питайте ги тях. Те даже не ви го казвате, те, казвам ви го аз. Тоест, ние не само предоставяме всички данни, предвидени от закона, всички предвидени данни, които могат да се дадат по закон, повече от това не можем. Ако може да се промени, добре. Ако обаче не се промени, а, да, няма смисъл да, се, да има оплаквания. Конфликти на интереси. Конфликти на интереси. По секретарията на надзорния комитет. Е, къде има конфликти на интереси? В а, нормативната база 1063 е записано. Това не го искам аз. Това е от 99-та година. Ако искате да се промени, моето мнение е положително. Направете го. Който иска да го направя, аз ще... Защо трябва аз да го имам? В регламента е записано от до 99 година. Надзорният комитет говори за потенциален конфликт на интерес, а не фактически, защото ако има фактически конфликт на интерес, кажете ми го и аз мога да отговоря. Няма такъв. Потенциално означава впечатление. Аз не виждам къде е проблемът, но ако има проблем, то е проблем с възприятие, с представя бюджетът не е бюджет на ОЛАФ, а бюджет подписан от комисията. Те никога не са, никога не са изразходвали повече от сумата, която им е предоставена от 99-та година. Винаги са успявали да се вместят в тези граници. Е, къде е проблемът? Та направих нещо. Знам, че не бива да го казвам, но знам, че сте говорили за мен в мое отсъствие. Единственият случай, от който тръгна слуха, че контролираме бюджета, е едно писмо, което аз отправих на председателя на надзорния комитет, след, след като му казах лично, и му казах, че според искането на един член на надзорния комитет, където е изложен невиждан брой искания, не се вместват в бюджет. И след това този член оттегли. Ще ви го покажа, ако го нямате. Ще ви покажа това писмо с всички данни. Предполагам, че го имате. Ето това направих аз. Аз сигнализирах, че една година в последствие имаше четворно увеличение в сравнение с предишни години. Е, тези средства не можеха да бъдат изпълнени. Ето това е, което направих. Искаме, ако искате да се дадат пари от ОЛАФ на комисията, добре. И може би ще говорим за по-важни теми, като е, измама. Знам, че много говорих. Е, на последния въпрос. Защо 47% от приключените случаи, т.е. от препоръките не са реализирани? Ние извършваме проучване. Почакайте, бъде, проявете малко търпение ще има изследване на всички съдебни органи и на и през есента ще представим информация за приключването на съдебната процедура от страна на съдебните органи и ще видим какви са мотивите. Да видим да, от, откъде идва всичко от ОЛАФ или държавите членки. Надзорният комитет започна проучване. Получиха планина от данни от нас, доста чувствителни данни, защото става дума за съдебни разследвания от няколко месеца и можем да предположим, че ще подготвят становище, което ще бъде полезно. Докладчикът каза, че надзорния комитет има съмнение за нашите препоръки. В крайна сметка нищо не успяха да кажат, но аз искам да кажа, че ние поискахме становище преди повече от една година. Становище от, надзорен, от надзорния комитет във връзка с обвиненията, които, госпожо председател, отправихте относно е, фалшивите данни от наша страна. Надзорния комитет определи докладчик, предоставихме на докладчика планина от е, данни преди повече от една година. Може да се провери как се вършват нашите разследвания. До момента не сме получили отговор от надзорния комитет. Надяваме се да го получим скоро. Благодаря. Следват изказвания на колегите. Господин Де Йонг. <coughs> Е, Благодаря, госпожо председател. чета доклада и, и ми се струва, че имаме поводи да празнуваме. Изглежда, че всичко върви чудесно, държавите членки прилагат препоръките, ако видим процентите на препоръките и на разследванията, всичко изглежда върви особено ефективно. Така че е, заключението е, че просто не ни трябва Европейска прокуратура, защото всичко върви отлично е, при защитата на европейските интереси. Мисля обаче, че на таблицата с цифрите, която сравнява цифри от препоръките на ОЛАФ и цифрите с финансовото въздействие с държавите на членки, държавите членки и това, което те правят за справяне с измамите, не са особено ясни, не ни предоставят достатъчно информация. Жалко е, че в този доклад се използва нова методология. Мисля, че докладът от 2013 година беше е, много интересен, защото там научихме повече за състоянието на нещата, за разследванията, за това защо държавите членки не следват препоръките. Би ми се е, искало да има подобна информация и в този доклад. В предходните доклади се виждаше къде са проблемите. Може би таблицата, с която разполагаме сега, не е полезната таблица, а трябва да ни се предостави информацията, както беше предоставена в миналото. Да разберем защо толкова много случаи се отхвърлят от съда, какво казват самите държави членки. Имаше много повече информация в предходния доклад. едни сравнителни таблици е, не са достатъчно като информация. Още нещо. В този доклад очаквах да видя коментари за това какво ще се случи от тук нататък, какво ще се промени. Направил ли Олаф нещо а, във връзка с постиганите резултати? какво ще се случи с Европейската прокуратура, нещата се обсъждат в съвета. И какво прави Олаф, за да се подготви за това? След това за цигарите темата сме обсъждали в големи подробности и парламентът заяви своята позиция срещу удължаването на споразуменията, особено с производителите на цигари. Това е много важен въпрос за Олаф. И Олаф трябва да се подготви. Е, щеше ми се и това да е споменато в доклада. На трето място в доклада за надзорната комисия се правят коментари за приоритетите на политиката в областта на разследванията и как са подбрани те. Вярно, че е важно да има приоритети, особено като се имат предвид критиките срещу Олаф, но ни трябва малко повече информация за тях и за, по- за новите развития също. В доклада за 2014 година имаше отделна таблица за служителите. Тогава направих коментар. Бях впечатлен, че има толкова много италианци и бългийци, които работят в Олаф. Ще ми се и сега да можехме да видим такава информация. Да можем да видим по какъв начин се постига по-добро уравновесяване на страните на происход на служителите. И друг много важен за мен въпрос. Аз работя по един доклад за защита на подаващите сигнали за финансовите интереси на Европейския съюз. Има ли Олаф опит с подаващите сигнали? Има, нужда, има ли нужда от допълнителна закрила за тях? Господин Новаков. Uh, Благодаря, госпожа председател. Знам, че италианският е един език, който по принцип е емоционален. Слушах внимателно превода и ми се струва, че е, е, дори вземайки това предвид, пак се е, проявяват прекалено много емоция по въпроси, които са свързани с факти, с финанси, с контрол. За качеството на работата говорим 888 милиона са били неподходящо изразходни, 624 загубени по проекти, свързани с структурните и социални фондове. Средствата, въз... грешките възникват при освояването на средства в държавите членки и това често е свързано с административни изисквания и сложни правила. Това често с административни грешки, а не непременно измами, но нещата се представят по превратен начин в медиите. Олаф трябва да продължи да работи активно с надзорния комитет и сътрудничеството с комисията трябва да се подобри. Необходима ни е по-голяма яснота за тяхната работа. Румъния, България, Унгария, Гърция и Словакия са държавите членки, с които, и, в които са подадали най-много сигнали за измами. Искам да подчертая, че разследванията на ОЛА в Румъния и България са свързани с е, случаи по програмата е, по, по, със средства от 2008 година, е, свързани с селското стопанство и развитието на селските райони. Е, информацията се публикува сега. Става дума за нещо случило се много отдавна. Аз съм учил право и има една максима. Забавеното превос... за правосъдие е отказано правосъдие. Доста ми е трудно да си представя по какъв начин един доклад или някакви си заключения, които идват 10 години след случилото се, могат да доведат до ползи. Господин Вали. Благодаря. Госпожо председател, благодаря на ОЛАФ за подробния доклад с множество статистически данни. Хубаво е статистиката да е повече за измамите и нередностите и бих искал нашата комисия да се раточи повече на този аспект, а не на другите аспекти като ОЛАФ и надзорния комитет. Им става дума за 888 милиона измами през 2015 година. И тези 342 препоръки Очудвам се от тези 47% не спазени препоръки от страна на държавите членки. Аз мисля, че са много повече измамите и нередностите от държавите членки, защото има държави, има държавни органи за контрол и наблюдения. Много често те заверяват неща, които не би трябвало да бъдат заверени. Няма много прозрачност за търговете. Е, има и един е, доста снисходителен регламент по отношение на партиите и страните, които управляват в Европа. Така че е, първите, които трябва да бъдат посочени с пръст, са правителствата и в чието интерес е и системата да остане максимално непрозрачна и в техен интерес е да си раз, да разпределят а, баницата на европейските средства в ущърп на европейските граждани. Сега, нека да се... Мисля, че като търсим отговори за гражданите, трябва да се обърнем към държавите членки. Става дума за средства, които са необходими за образование, за здравеопазване, за развитие. Често се обаче, най-често обаче, средствата се изразходват за клиентелизъм. Има и конфликти на интереси. Аз разбирам член 15 от регламента за приключването на разследванията това е проблем, защото между 75-80% са случаите, които се приключват. Бих искал да разбера дали понякога тук има и политически натиск. От двете години, през които съм тук, съм задавал множество въпроси за проекти, е, засягащи Италия. Става дума за инфраструктурни проекти. Единия е линията Торино-Лион. Поискахме официално разследване от страна на ОЛАФ. Е, и това искане беше архивирано. И аз започвам да си мисля, че правителствата нямат желание за прозрачност и оказват натиск. Подозренията като че ли са легитимни, защото има две правителства Италия и Франция, които имат сериозни проблеми с прозрачността. Играе се политическа игра и се оказва натиск от политически характер. Ние търсим информация по финансови въпроси от много време и не получаваме такава информация нито от комисията, нито от Италия, нито от Франция, нито пък от ОЛАФ. Като гражданин и европейски депутат се питам какво трябва да направя, за да получа тази информация. Аз мисля, че трябва да се направи проучване в държавите членки те трябва да предприемат повече мерки за повече прозрачност, особено в областта на търговете и след това, ако не се постигне резултат, да се предприемат по-сериозни мерки. Има нужда от повече сътрудничество между държавите членки. Измамите са трансгранични и като че ли няма, няма сътрудничество. Един бърз въпрос за измамите, свързани с организирана престъпност. Може би, в, е, ня, може би няма информация в Италия и имаме богат опит в престъпността и може би би било полезно да се включат тези статистически данни това ще бъде полезно да се види. Не успяваме да се преборим с организираната престъпност, просто защото държавите членки не приемат, отказват да приемат нужните закони. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за цялата предоставена информация в този доклад и за всички въпроси, повдигнати в презентацията на генералния директор на ОЛАФ. Искам да изразя своята благодарност към ОЛАФ. Знам, че някои колеги се оплакват, че има повторения по някои точки, но искам да благодаря на Олаф за новите елементи, които са добавени към доклада които всъщност отговарят на въпроси, които сме повдигали в миналото. Някои колеги изразиха своята фрустрация, що се отнася до работата на съдебните власти по определени производства в държавите членки. Това е сериозен проблем, да, и по някой път отнема и много време. Но е важно да се знае, че тези дела са били започнати. От тук нататък е добре, да, да има едно проучване, да се види защо държавите членки ам, и техните съдебни системи така се бавят. Ние сме а, жертвите на този тип грешки и измами. В проучването Олаф събира данни за това дали препоръките се следват и дали държа... съдебната система в държавите членки следва препоръките и сравняват нещата между страните. Може би е добре да има таблица, която да показва това. Макар, че някои страни сигурно не биха били особено доволни да изпъкне ярко това, че не се справят добре с препоръките. На някои места, а, когато става дума за средства от националния бюджет, местните национални органи се задействат много по-бързо за, може би те имат и много по-голям интерес да го направят. Защо се задействат тогава толкова бавно за европейските средства? Ако можете да ни предоставите такава информация, бих се радвала. Разбирам, че идеята за Европейската прокуратура изисква да знаем какво се случва в държавите членки и какъв е начина по който се прилагат решенията от съдебната система. Тази информация би ни била полезна. Също би било полезно да се направи оценка на въздействието на работата на вашата агенция, що се отнася до искания на ниво държави членки. Това е особено важно, ако гледаме напред към бъдещето и имаме предвид възможността да има разделен бюджет. Говоря за битката, в която активно участва Европейския парламент, който настоява да запази своите бюджетни правомощия може би е, бихте могли да ни помогнете в е, тази битка с съвета с малко повече информация. Друг важен въпрос е въпрос за тютюновите изделия. Вие сте отговорили на нашето искане за информация по въпроса и тук също казвам, че е важно да се гледа напред към бъдещето. Комисията е институцията, която е длъжна да реагира на заключенията на доклада. Би било интересно обаче да се види как Олаф би могъл да ни помогне да окажем натиск върху комисията. Ако разгледате възможността някои споразумения, споразуменията да не се подновяват, не можем да си позволим да оставим това да доведе до загуба на ефективност. Не може да допуснем титюневите е, производители да залеят за пореден път пазара със своите продукти. Затова е важно да се поддържа диалогът с комисията. И тази информация ни е полезна именно за това. Може би има как да намерим нова формула, за да компенсираме загубата на ефективност при наблюдението на пазара и да направим така, че производителите да спазват правилата. Друг важен въпрос – въздействието на структурните фондове и сълскостопанските фондове. Това е историческа битка, която комисията е водила. Е, целта е да се гарантира възможно най-доброто приложение на фондовете, особено за широкомащабни операции. Затова е, темата е важна е, и е свързана и с нашата работа, тъй като следващата година ще правим оценка на седма рамкова програма, 70 милиарда евро са засегнати. Ще имаме много работа. И за това би било добре да имаме повече информация. Друг важен въпрос, свързан с надзорния комитет и координацията на работата му с Олаф. Е, можем ли да предоставим някаква гаранция на хора, предоставящи информация в, по определени разследвания и можем ли да им предоставим някаква закрила? В резултат на тези промени, каква е позицията на генералния директор? Положителна ли е неговата оценка за начина по който се гарантира защитата на данните? Опасявам се, че тя не винаги е, се прилага достатъчно добре, особено що се отнася до защитата на подаващите сигнали. Може ли да се избегнат конфликти на интереси между работата и хората длъжни да предоставят такива гаранции? Господин Вон. Uh, благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на господин Кеслер за неговата за неговото емоционално изказване а, още по-емоционално беше то, що се отнасяше до надзорния комитет, но а, той знае, че работим по нов надзорен комитет и а, сме изключително любопитни как ще се развият нещата от тук нататък. Но не, това е най-важното, което исках да кажа. Първо, нещо съвсем конкретно. 35-та страница на доклада за Украина говорите за това, че наскоро изпратена делегация в Украина има големи притеснения за измами и корупция. Там има организации, които се опитват да работят по темата. Една от нещата, които ме впечатли, което мисля впечатли и цялата комисия, е, че Европейския съюз предоставя финансиране за конкретни проекти, но не е лесно да се определи точно как се използват тези средства, защото има война по източната граница и много трудно да се проследят средствата. Има и средства, отиващи към бюджета на Украина. При тях е още по-трудно да се разбере как се разпределят те по конкретните проекти. Просто когато отиват средства в националния бюджет, е невъзможно да се преследят. И тъй като работите с Украина, можете ли да кажете малко повече за темата? Има ли начин да се включи по някакъв начин проследяване на средствата, отиващи към централния бюджет на Украина? След това на трета страница казвате, че има повече разследвания, че се е намалял срока за приключване на разследванията и че и броя на служителите е намален. Смятате ли според вас, че намалението на броя на служителите се отразило на качеството на разследванията? Защото ви се налага да работите по много повече случаи, да работите много по-бързо – а пък имате много по-малко служители, така че е логичен е въпросът, не се ли отразява това на качеството. И накрая, вашите препоръки за възстановяване на средствата и препоръки за а, съдебни производства. А, разбира се, ако няма такива производства, след като е имало разследване на Олаф, не всички са особено доволни. Какво правите тогава? отделни лица или организации са били разследвани и е възможно да се получат оплаквания. Какво правите по тези оплаквания? Председателката благодаря и аз се записах в списъка на желащите да се изкажат. Имам въпрос за надзорния комитет и достъпа му до документи. Ние тук получаваме немалко документи и често се оплакваме от това, че не получаваме онези, които ни трябват. Фактът, че се предоставят някакви документи не означава, че те съдържат информацията, която човек очаква да намери там или информацията, която му е необходима. Не бихте ли могли да помислите по този въпрос? Трябва да се направи нещо. Вече много отдавна ни се оплаква надзорният ни комитет. Не можем да останем безразлични. Обявихте, че сте постигнали успехи, именно, че се е удвоил броят на разследванията ви. А броят на образуваните разследвания по време на фазата на подбор е намалял с 60%. Мисля, че това трябва да бъде изяснено. Трябва да изяснявате статистическите данни, които предоставяте. Тук възниква въпрос за качеството. Имам въпроси по производствата, приключили с препоръка. Колко производства са приключили без препоръка? През изминалите години сме били свидетели и на такива. Бих искала да ни цитирате конкретни статистически данни и за тези разследвания, тъй като това ни дава представа за качеството на разследванията. В миналото имаше също така и разбивка на препоръките. Дали те са били от финансово естество или за образуване на съдебни производства или за някакви други действия. Това също ни дава представа за качеството на разследванията ви. По въпроса за финансовите препоръки, имам един въпрос и тук – Направили сте финансови препоръки в размер от 800 до 900 милиона евро. Били са възстановени под 200 милиона евро. Има разминаване между вашите препоръки и действията предприятия от Комисията за възстановяване на средствата. Какво е вашето обяснение? Следите ли работата по препоръките ви? Препоръките за образуване на съдебни производства какво се предприема на ниво държави членки. Ние наистина се опитахме да подобрим регламента за ОЛАФ в това отношение. Опитахме се да задължим държавите членки да се отчитат. Би било добре всяка година да получаваме информация за това какво се прави на ниво държави членки. Казахте, че около 50% от производствата, образувани в държави членки, приключват с осъдителна присъда. Преди време излезе статистика за останалите 50%, за оправдателните присъди или за производствата прекратени поради изтекал срок на давност. Би било добре да има статистически данни и за тези останали 50%. Трябва да се увеличи броят на образуваните съдебни производства, приключили с осъдителна присъда. Мисля, че това са знакови производства, които са много важни за цяла Европа. Сега давам думата на вас. Благодаря тъй като отговарям на няколко депутати, искам да задам един въпрос по изпълнението или неизпълнението на съдебните препоръки от страна на държавите членки. Според мен, този въпрос беше повдигнат от всички, които поискаха думата. Господин Де Йонг, доволен сте от доклада за предишната година. Би трябвало да сте доволен и от новия доклад, защото таблицата е същата. Бихте ли показали таблицата за съдебните препоръки? Тази година сме добавили още една 47%. В писмения вариант се даде, са дадена информация и по а, държави членки. Аз не съм удовлетворен от тези 47% изпълнение на препоръките, ако ме попитате. Цифрата, данните не са толкова лоши, но би трябвало да са по-добри. Започнахме преди повече година едно проучване точно по въпроса зададен от госпожа е, Гресле. Какво става с тези прекратени дела. Както сигурно сте забелязали, става дума за 169 дела в 28 държави членки. За тях трябва да се свържем с 150 органи в различни страни, с различни правни инструменти – онова, което е недостатъчно доказателство в Италия, не е същото като недостатъчни доказателства в Великобритания. Така че проявете малко търпение, ще бъде представено проучване и там би трябвало да се обяснят мотивите за неудовлетвореността от процента спазени Препоръки, да, имаме частични данни, доста сме напреднали. Аз не искам обаче да ви давам частични данни само за някои държави членки, само за някои архивирани случаи. Искам да представя това проучване, когато е готово. Аз съм. Аз разбирам а, значението на това проучване нямаме достатъчно служители за това проучване, защото би трябвало а, служители да работят специално за това проучване. За тази цел те трябваше да разговарят с магистрати това не е статистическа, не е обработка на статистически данни. Необходимо е да се разберат мотивите за прекратяване на едно дяло. Направихме едно, една първа стъпка. Господин Нова, казахте, има спи, случаи САПАРТ, които са отдавна. Да, да, знам, че са отдавна, знам, че са стари. Превключихме статистиката като изцяло и без случаите, без САПАРТ за България и Румъния. По този начин ще имате по-добра представа за изпълнението, дори без да се държи сметка за тези стари случаи. Аз мисля, че това са допълнителни данни, което не е което не е ясно. Казахте, че тези 888 милиона. Тук става дума за грешки. Не. Не, господин Новак, не. Тези разследвания, ако можем да отидем на другия слайд, за финансовото въздействие, да, финансовото въздействие – разследванията на държавите членки са и за грешки, и измами и нередности. Разследванията за на разследванията на Олаф са за измама и корупция. Тези 888 милиони, за които е, Олаф е, иска възстановяване, те не се отнасят е, за грешки, отнасят се за измами. Господин Дейонг и госпожа Гресле попитаха дали могат да получат статистически данни за процента разследвания, които приключват с препоръки. Съвсем спокойно мога да ви кажа, че през декември, през 2015 година, 54% от разследванията на ОЛАФ приключиха с една или повече препоръки можем да кажем 46% през 2015 година са без препоръка през 2014 59%. За предишните години нямам данни. През предишните години статистическите данни са между 50 и 60% от нашите разследвания не следва препоръка. Това са данни, които биха могли да бъдат интересни. Но не може да се каже, че едно разследване на ОЛАФ, което приключва без препоръка, е успех. Лошо е, ако мислим така. Ние правим разследвания и смятаме, че успех е когато сме установили истината. Ако има измама, има препоръка. Ако няма е, измама, го казваме. Ако моите служители не установят измама, или че служител на комисията не е свършил нищо лошо, това не, това не е неуспех. Статистиката говори, че между 50 и 60% водят до препоръка. В някои въпроси имаше объркване, когато се говори за между 30 и 80% от сигналите се архивират. Ние получаваме всяка година между 1400 и 1500 информации от всякакви възможни източници за измами. 70-80% е с постоянен процент. Те има, има случаи, които се прекратяват, които възоснова на конкретни основания, субсидиарност, недостатъчност и така нататък. Има около 200 разследвания Миналата година 219, предишната година 230, преди реформата бяха 190. Това са разследванията всяка година. 55% от тези 200-230 водят до препоръки. Препоръките водят до съдебно производство. Може да има осъдителна присъда, т.е. производство, съдебно производство. Това са 50% от случаите. След това стигаме до финансовите препоръки и въпроса на госпожа Гресле. И тук има известно недоразумение – в доклада казваме 888 милиона са предмет на препоръка от страна на ОЛАФ. И комисията възстанови 200. Всяка година го пишем, но очевидно не стига, затова повтарям. Тези 200 милиона възстановени от комисията – нямат нищо общо с 800-те, които препоръчахме. Защото възстановяването е процедура, която трае години. Обикновено това се извършва от службите, които са извършили плащанията, комисията или парламента. Тези процедури траят години. В някои програми Възстановяването започва едва след края на програмата. Програмата може да бъде 7 години. Едва след, след края на програмата започва процедурата по възстановяване. Тоест, няма няма връзка, няма времево взаимоотношение между сумите поискани за възстановяване и фактически възстановените суми. Ние е, искаме, ние отправяме искане за по-високи суми в сравнение с предишни години. Господин Де Юнка го попита защо 47% е спазването на нашите препоръки. Ние отправяме препоръки само на ЕПО. Ако погледнем тази таблица на съдебното изпълнение, на страница 29 ще видите 47% е различна за различните държави членки. Може би нашите препоръки са винаги едни и същи и държавите членки са тези, които имат различен капацитет и различна воля да спазват нашите съдебни препоръки. Това го оставям на вас да прецените. Смятам обаче, че различията между държавите членки – в областта на осъдителните присъди и говоря за необходимостта от Европейска прокуратура. Що се отнася до бъдещето, да, ще ви направя доклад за бъдещето. Работим за бъдещето. И ако искате, ще дойдем и ще говорим за разглеждането на е, регламента от 2008 година, също така и за ролята на ОЛАФ. В е, доклад, но за доклада за 2015 година няма да говорим за 2017 година. Още нещо, господин Де Йонг. Направете ми една услуга, може би за последен път идвам тук да говоря за доклад. Аз не знам вече какво да направя. Само за момент ще си позволя да проявя емоция. Искам да ви помоля, госпожо Гресле, да помогнете. Да не се смята, че на нас ни се плаща от тези, които правят, произвеждат цигари. Написали сме го на уебсайта, повтаряме го и в парламента и в среща с парламентаристи. Но и други парламентаристи задават този въпрос. Вие казвате, че на нас ни плащат в резултат на споразумението с производители на цигари. Докажете го. Откъде знаете? Откъде са тези пари? Казвате, че го да се говори в парламента. Е, сериозно е, че в парламента се разпространяват подобни слухове. Ако споразуменията с производителите на цигари могат и да се сключват или ако не ги искате, кажете, това е решение на комисията. Парламентът се е произнесъл Олаф няма да загуби и един цент, защото няма да загуби един цент, защото не печели дори един цент. Не се притеснявайте. Е, Олаф ще продължи да върши изследванията. Ние отговорихме за настановището на е, надзорния комитет. Прочетете е, отговора. Всички документи, които разработва, всички, които Сметната палата представя приоритетите, парламента представя приоритетите, допитахме се до всички служби на комисията, които ни казват кои са според тях приоритетите и направихме размяна на мнения. Възоснова на тези показатели ние разработваме а, докладите по отношение на италианците и белгийците. Миналата година включихме специална глава за служителите. Ако се притеснявате от италианците, има италиански директор, не че идва един генерален директор и гони половината, за да си вкара свои хора. Не става така. Ако смятате, че става, а, кажете, дайте ми данни. Какво искате да направя за това, че има толкова белгийци и италианци? Ние очевидно искаме да има представители на всички страни, но за съжаление в комисията не може един директор да да изгони 20 италианци и да вкара 20 германци или финландци. Не става така. Per scelta sua, comunque Бъдете спокоен, италианците не, не се ползват от специално благоволение. Ние проведахме проучване за повишенията и там се вижда, че националността, която е най-облагодетелствана от повишенията, е германска, са германците –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 не може администрацията да им налага санкции. Но подаващите сигнали за наредности не са и светци. Те не могат да се защитят от всички действия на администрацията. Например, ако бъде взето решение да бъдат преместени. Но предоставянето им на закрила предполага, че трябва да се знае, че тези хора са подали сигнали за нередности. А онези, които подават такива сигнали, обикновено биха искали да запазят анонимността си. Когато изявят такова желание, се опитваме да го удовлетворим. По въпроса за Украина – Можем да провеждаме разследвания, но има трудности с това поради две причини. Първо, както каза господин Вон, и това е въпрос, който трябва да се обсъди с комисията, най-често използваният инструмент е бюджетната подкрепа. Това според мен не винаги е най-подходящият инструмент, тъй като се наливат средства в държавните бюджети, след което не се знае какво се предприема с тях. Вторият проблем е свързан с самата Украина. Разполагаме с много малки правомощия за разследвания по движението на големи финансови потоци в трети страни. Опитваме се да направим всичко, което е по силите ни, като си взаимодействаме с новосъздадената служба за борба срещу корупцията в Украина. Как при положение, че имаме по-малко персонал, провеждаме повече разследвания и ги приключваме в по-кратък срок? Причината е, че въпреки, че разполагаме с по-малко персонал, се справяме благодарение на реорганизацията и редица действия на управленско ниво. Опитваме се да заделим повече служители, извършващи разследвания. Освен това, намалихме и управленските и административните си разходи. Запазихме, дори увеличихме броя на служителите в разследващите звена – Намалихме броя на служителите в други звена, които не са пряко оправомощени да извършват разследвания. Нека ви дам два примера по друг ваш въпрос, за да съм съвсем ясен. Вече започвам да се повтарям, но продължавам да твърдя, че надзорният комитет има достъп до документи. Ще ви дам два примера примера от близкото минало, случаи по които бихте казали, че не е имало достъп до документи. Винаги предоставяме достъп до документи на надзорния комитет, когато това е предвидено по регламента. Както каза госпожа Аяла Сендер, не можем, лично аз не мога да давам информация за подробности по разследванията, например да назовавам хора с имената им от съображения за защита на данните. Но надзорният комитет, когато трябва да излезе с препоръка по дисциплинарно производство, изисква от нас всички наши дисциплинарни препоръки от 2012 година до сега. Става дума за стотици документи, в които са посочени конкретни служители, в това число и служители на парламента, членове на Европейския парламент, членове на комисията и други. Става дума за всички служители, включително и служители на комисията, срещу които са образувани дисциплинарни производства. Тоест става дума за чувствителни данни. Имаше обмен на кореспонденция между нас и надзорния комитет. Проведох и телефонен разговор с докладчика. Предложих му да предоставим на надзорния комитет извадка съставена на случайен принцип. Например, по 50 такива производства. Извинете за 50% от производствата. Когато се предостави такава извадка, човек не се съсредоточава върху отделни лица. В случая надзорния комитет може да твърди, че не е получил достатъчен достъп до данните ни, т.е. до 100% от дисциплинарните производства. Не можем да предоставим информация в такъв обем, но в случая предоставихме информация по 50% от производствата, съгласно и споразумението, което постигнахме с надзорния комитет. Другият пример, който искам да ви дам. Миналата седмица председателят на надзорния комитет ми изпрати писмо, което бе изпратено и до вас, госпожо Гресле. Не знам защо. В това писмо ме питаше какво правим по три разследвания, образувани срещу трима членове на комисията. Кажете ми, защо трябва да давам такава информация? Отговорихме на това писмо, без да ви слагаме в копия госпожо Гресле, тъй като според нас бихме нарушили по този начин правото на защита на личните данни на въпросните три лица. Това е всичко според мен. Надявам се, че отговорих на всички ваши въпроси и че бях ясен. Благодаря. Докладчицата иска ли още веднъж да вземе думата? Госпожа Илия Питер. Благодаря, госпожо председател. Останах с впечатлението, че получих отговор на всички или поне почти всички свои въпроси. Добре, с това приключихме по тази точка от дневния ред. Не можете да кажете, че не сме ви дали възможност да се изкажете достатъчно дълго. С 15 минути си надсрочихме времето. Преминаваме за това направо към точка четвърта. Специален доклад на Европейската сметна палата по програми за ликвидиране, контрол и мониторинг с цел предотвратяване на болестите по животните. Докладчикът ни е господин Томар Стеховски. Компетентният член на Европейската сметна палата е госпожа Бетина Якобсен. Добре дошла, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, господин комисар, госпожи и господа, благодаря ви за възможността да ви представя днес първия си специален доклад като член на Европейската сметна палата. Докладът е посветен на програмите за ликвидиране, контрол и мониторинг с цел предотвратяване на болестите по животните. Защо е важна тази тема? Болестите по животните могат да имат пряко отражение върху общественото здраве, както върху безопасността на храните, така и тъй като някои от тези болести са преносими към хората. Някои от болестите по животните са силно заразни, могат бързо да се разпространят отвъд национални граници и да доведат до високи разходи някои от тези разходи са свързани с загуба на пазарен дял в Европейския съюз и в трети страни, разходи за контрол върху заболяванията и за системите на здравеопазване на държавите членки. В доклада се дава пример с епидемията от ШАП през 2001 година. По оценки тази епидемия доведе до разходи в размер от до 12 милиарда евро за периода 2009-2014 година по бюджета на Европейския съюз бяха предвидени 1,3 милиарда евро за програмите за ликвидиране на болести по животните. Тези програми включваха действия като вакциниране на животните, изпитвания и обещетения за производителите за заклани животни. Финансирането от бюджета на Европейския съюз за държавите членки обикновено е 50%. На какви въпроси бе посветен одитът ни? Зададохме си въпроса дали програмите за ликвидиране, контрол и мониторинг, подпомагани от Европейския съюз, действително допринасят за предотвратяване на болести по животните. Във връзка с това направихме оценка на действията на комисията, на начина по който държавите членки разработват и изпълняват програмите си, както и на рентабилността на програмите. Като цяло оценката ни бе положителна. Като граждани на Европейския съюз и потребител с задоволство установих, че програмите, насочени към болестите по животните, които аудитирахме, наистина са допринесли за предотвратяването на такива болести. В някои случаи е намалял броят на случаите на луда крава, салмонела и бяс, например. Но е необходимо доста време за ликвидирането на някои заболявания. Възможно е да има също нови епидемии, които да се разпространят много бързо. Затова държавите членки Европейският съюз трябва да бъдат бдителни. Като цяло установихме, че комисията е предприела ефикасни действия, получила е добри технически съвети, направен е анализ на риска. Има обаче и още какво да се направи, например по отношение на обмена на епидемиологична информация между държавите членки и наличността на информация от минали периоди за еволюцията на заболяванията. Отбелязваме, че комисията е изготвила подробен набор от показатели, които да се прилагат от държавите членки. Но тези показатели могат да бъдат доусъвършенствани, така че да се предоставя повече информация за ветеринарния контрол и рентабилността на програмите. Що се отнася до действията на държавите членки за разработване и изпълнение на програми, констатираме, че програмите, аудитирани от нас, като цяло са били добре разработени и добре приложени. Установени са също и добри системи за идентифицирането на болести по животните и тяхното ликвидиране. Установихме обаче, че в някои случаи разходите не са обект на достатъчен контрол или са неоснователно високи. В някои случаи обещетяването на производителите или коригиращи действия от страна на комисията може да са били по-добър стимул за по-ефективни мерки за биосигурност. В някои случаи е имало и бавен напредък по програмите, например за ликвидирането на туберкулозата при едрия рогат добитък в Обединеното кралство. В доклада упоменаваме и някои други проблеми, като болести, които могат да се пренесат от животните към хората, най-вече туберкулоза. Спираме се и върху предизвикателството, свързано с ваксините за някои такива болести. Що се отнася до рентабилността на програмите, комисията трябва да докладва за нея пред Европейския парламент и пред съвета. Няма обаче подходящи модели за тази процедура. Какво препоръчваме? Като цяло в тази област се работи доста добре, но могат да възникнат нови заболявания, които и могат да се разпространят бързо. Затова комисията и държавите членки трябва да са бдителни. Това е изключително важно, за да се подобрят действията за ликвидиране, контрол и мониторинг. Препоръчваме комисията да улесни обмена на епидемиологична информация между държавите членки, да провери дали не би трябвало да се усъвършенстват действащите показатели, така че да има повече информация за ветеринарния контрол и рентабилността на програмите, редовно да включва във ветеринарните си програми и аспекта свързан с дивата флора и фауна, както и да работи за наличността на ваксини в държавите членки, когато има необходимост от това. Благодаря на комисията за конструктивните й действия. Благодаря, че прие всички наши препоръки, за да продължи да подобрява работата си в тази област. Благодаря на господин Штеховски, вашия докладчик, за отличния работен документ по доклада ни. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви по доклада. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за интересното ви изложение, господин Штеховски. Пани председкне, доуфам, че ми до... Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че ще ми позволите да се изкажа възможно най-стегнато и лаконично, за да наваксаме малко с закъснението от предвидения график за деня. Все пак искам да се спра на важните въпроси и да ги изредя. И така, нека първо да благодаря на целия екип на Сметната палата и особено на госпожа Якобсен за отличната работа. И това не е просто израз на любезност. Бях изключително приятно и изненадана от положителните заключения на доклада на Сметната палата. Докладът беше написан, е написан много добре, много внимателно го прочетох, с голямо удоволствие го прочетох. Болестите при животните са много важен въпрос, тъй като те се отразяват сериозно на европейските потребители. През последно време има множество а, случаи на епидемии, които плашат хората. Е, да не говорим, че имат и сериозно економическо въздействие, особено в сълскостопанския отрасъл. Отразяват се на фермерите и на други производители. Европейската сметна палата очерта няколко области, които според мен са основни тук. Първо, нека да подчертая отново необходимостта автоматично да се обменя съответната информация и да се задълбочи сътрудничеството между държавите членки и координацията. Заболяванията при животните са проблем, който надхвърля границите. Е необходимо да има сътрудничество. Това е отговорът, един от убедителните отговори на всички, които критикуват Европейския съюз. Ако Европейския съюз има за свой приоритет да се гарантира безопасността на храните, то той може да изиграе много важна роля в тази област. Обръщам се към комисията. Как възнамерявате да подобрите информационните технологии, които ще бъдат е, на разположение, така че да има по-добър автоматичен обмен на информация между държавите членки, за да се задълбочи, да се улесни сътрудничеството и координацията. Друг важен въпрос. Важно е да сме готови за евентуални нови, бързо разпространяващи се епидемии, които биха могли да се отразят много тежко и на селското стопанство, и на здравето на европейските потребители. Тук искам да задам въпроса за наличността на ваксините. Ваксини за такива ситуации. Ваксините са не само необходими, но и е, основният начин да се предотврати е, риска от по-нататъчно разпространение и предаване на заразите на хора. Някои вакцини са налични и сега, има специални резерви и банки за вакцини, но въпросът е, е към комисията. Каква е стратегията за анализ на риска, възоснова на която се организират тези резерви и банки? И накрая, защо все още не е ликвидирана туберкулозата сред говедата в Великобритания? Работи ли комисията по специалната стратегия в Великобритания и в Италия? С това приключвам, госпожо председател. Очаквам дискусията. Благодаря. Колегин Каденбах, Благодаря, госпожа Каденбах. Нека и аз сърдечно да благодаря както на представителката на Сметната палата, така и на нашия докладчик, който в документа си много подробно излага позицията на парламента. Ще допълня само някои неща. Съгласна съм с докладчика, както и с комисията, които отдават приоритетно значение на профилактиката. Това е свързано както с използването на медикаменти, така и с методите за отглеждане на животните. Мисля, че трябва да винаги да мислим и за това, именно за методите на селекция и отглеждане на а, животни в Европа. Може да се направи много повече и по въпроса за вакцинирането в рамките на профилактиката. Има и още нещо, което се обсъжда в последно време, както в хуманната, така и в ветеринарната медицина, а именно повишаващата се антимикробна резистентност. Това засяга и хората, но е свързано първоначално с все по-широкото използване на антибиотици в животновътството мисля, че комисията трябва да провежда много по-активна информационна и надзорна дейност. Знаем, че вече не е позволено използването на антибиотици, но в някои области не е намаляло използването им така, както би ни се искало. Мисля, че и този момент трябва да бъде отчетен името на Европейската комисия господин Кристоф Бертран от Генерална дирекция Здравеопазване. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. И аз ще бъда кратък, тъй като графикът ни напредва. Първо, нека да подчертая, че тези че работата на Сметната палата беше изключително конструктивна в работата си и работихме по една доста сложна тема, която засяга и економиката, и общественото здраве, и ветеринарното здраве. Тема, която е изключително сложна, но е изключително добре синтезирана в доклада, който получи съответния анализ и от докладчика. Първо, по въпросите на докладчика. Що се отнася до на информация между държавите членки. Вече съществува е, е, система за обмен на информация в случай на епидемии между държавите членки, е, при който на една платформа, платформа се обменя съответната и, а, информация. А, имаше една такава болест наскоро. скоро. която дойде а, от а, Турция в България и незабавно се задейства системата. И тогава видяхме много добър пример за това, колко полезна може да бъде една банка вакцини за спиране на епидемия. в този случай комисията, възоснова на риска от предходните години, вземайки пред риска, че тази болест може да се завърне през полета, авторизира използването на 250 хиляди дози от тази вакцина, които се предоставиха на България и на Гърция, за да се вакцинират всички животни, цялата популация, да се, за да се вакцинират. Е, освен това, бяха закупени допълнителни, допълнителни вакцини, за да може да се работи по-нататък. И така работи се последния начин. Разглеждат се новите рискове. Те могат да идват от Източна Европа, от Северна Африка или пък е, от Азия, в зависимост от това до каква степен е, заболяването може да бъде ликвидирано или не, се преценява до как, на, как, какво количество вакцина е необходимо да се съхранява в тези банки. Що се отнася до антимикробната резистентност, резистентността на а, микроорганизми към антибиотици, това е доста по-сложен въпрос. А, работата вече е започнала, но ще продължи и по-нататък, за да се оцени, оценят най-добрите начини за справяне с тази резистентност, да се оценят рисковете, но във връзка с ветеринарните програми, тяхната цел е да се сложи край на заболявания, които се разпространяват в Европейския съюз от много време, да се намали рискът за хората, да се вземе предвид това и при износа в трети държави и да се позволи хармоничното развитие и животновъ... на животновътството в е, Европейския съюз. Това са е, едни от основните елементи. Данк, фрау Якобсен. Благодаря, госпожо Якобсен. Имате думата. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е много важно да се подчертае значението на инициативата на комисията. Очакваме да си сътрудничим добре с комисията и очакваме да видим как ще се прилага новото право в областта на животи, заболяванията при животните в държавите членки. Докладчикът иска ли думата отново? Не, благодаря, тъй като бяха дадени много добри отговори на въпросите ми. Благодаря ви. С това спечелихме малко време. Благодаря на представителите на Сметната палата и на комисията. Преминаваме към точка 5. Последващи действия във връзка с делегацията ни в Чешката република през 2014 година. Документите Работата на Европейската сметна палата и на комисията показва, че в Чехия продължава да има проблеми, както с структурните фондове, така и с сълскостопанските. Затова сега веднага ще дам думата на представителя на комисията. Госпожа Ван Ден Абеле е тук, ръководител на звено Одит от Генерална от ресорната генерална дирекция на комисията. Сред нас е и ръководителя на звеното за Чехия. Коя от вас двете ще вземе думата първо? Благодаря за тази възможност да ви предоставим инфо... актуална информация за структурните фондове в Чешката република. След различните мисии и проверки се реорганизира одитният орган, бяха предприяти корективни мерки в областите, в които се установи, установиха управленски проблеми. Е, в резултат на това одит одитният орган успя да докладва, че проблемите са устранени. В миналото имаше проблеми. Имаше опасност от 1,5 милиарда е, нередности. Сега са между 300 и 500 милиона. За новия програмен е, период е, системата беше променена. В закона за държавната служба е предвидено подсилване на капацитета и засилване на неутралността. Също така трябва да се направи проверка дали сертифициращите органи осъществяват добро финансово управление и дали гарантира на законността. Също така е с предвидени гаранции за изпълнение на програмите. Също така с, това се осъществява в съответствие с предварителни условия. Има и критерии за подбор. Възоснова на които се решава кои проекти се подбират. и дали подбраните програми дават своя принос за постигане на целите. Програмата се изпълнява. Критериите за селекция са определени. Работи се е, активно. От цялостната координация Отделните програми ще се управляват от координиращ орган, който ще определя правилата за изпълнение на програмите. В предварителните условия са включени условия, които имат пряко въздействие върху изпълнението, като например предварителни условия в областта на обществените поръчки беше предвиден план за действие, който предвижда повишаване на количеството и качеството служители, които контролират обществените поръчки. Ще има електронна обработка на тълговете. Той ще се установи електрон, ще се установят електронни обществени поръчки. Ще има ясни правила за определене на структурата на собственост – Сега се обсъждат правила за избягване на конфликт на интереси. Сега ще дам думата на колегата, която ще представи основните елементи на аудита. Okay, thank you very much, Gabriela, and thank you. Благодаря, Габриела. Благодаря, госпожо председател. Аз съм ръководител на отдел. Отговарям в това число и за Чешката република. Ще ви представя напредъка постигнат от Чешката сметна палата. След 2012 година, когато започна да се изпълнява хоризонталния план за действие, всички действия бяха удовлетворително изпълнени. За периода 2012-2014 година извършихме мисии за одит на място и също така дистанционен преглед. Излязахме с документ през 2015 година, където приключихме всички одитни констатации. Що се отнася до годишният доклад, можем да кажем, че след 2014 година всички процентите грешки процента грешки, докладвани от чешките органи, се възприемат за надежни от Генерална дирекция Реджио. Ние сме съгласни с докладвания процент грешки и те доклад... процента грешки съответства на реалността. Това говори за независимостта на Сметната палата. Що се отнася до резервите в годишния доклад за дейността, виждаме, че през последните години, 2014 и 2015, резервите са 4 в сравнение с 13 и 18 през 2013 година. Следим отблизо дейността на Сметната палата. Ние из сме предвидили мисии, тъй като ще има промени в Сметната палата след влизането в сила на закона за държавната служба. Промените ще влязат в сила през 2000, те влязаха в сила през 2015 година и сме предвидили мисии, за да гарантираме високото качество на дейността. Ще има мисии които да проверят новата система за новия програмен период. Ще обсъдим някакви високо рискове дейности, като селекция и ще ви информираме за всички промени в функционирането на Сметната палата. Благодаря. Благодаря ви. Радваме се, че продължавате да работите и по отношение на аудитиращите органи. Днес казахте, че резултатите са задоволителни, но според нас има проблем с управлението на конкретни програми. Има лоши новини, както от Чехия, така и от самите управляващи органи. Какво бихте казали вие по този въпрос? В последния си доклад за освобождаване от отговорност, например, засегнахме въпроса за програмите за надзор с информационни технологии, за последните два програмни периода. В Чехия има случаи на измами. Поне по една трета от оперативните програми има много съществени проблеми. Какво можете да кажете по този въпрос? Нормално ли е това? или не би трябвало да предприемете нещо повече, вместо да се задоволявате само с констатацията, ще се справим. Мисля, че информацията, която получаваме от Чехия, не съответства на това, което изложихте току-що. Бихте ли казали нещо повече за оперативните програми? Господин Штеховски също искаше думата. Vážená, vážená paní předsedkyně, vážená komise, vážení kolegové, já bych chtěl... Благодаря, госпожо председател, уважаеми представители на комисията, уважаеми колеги. Нека да споделя с вас личния си опит. До 2013 година бях предприемач в е, Чехия, притежавах три фирми. Мога да кажа, че начинът по който се използваха средствата в Чехия по това време – фондовете, беше напълно трагичен. Дори не си мислех да кандидатствам за такива средства, защото хората ги използваха за да крадат, да крадат пари, пари чрез проекти, увеличаваха изкуствено цените проекти, които можеха да струват 100 000 евро, печелеха 300 хиляди, освояваха се средствата по ужасен начин. Ако Европейската комисия посещаваше даден проект, това ставаше през първията част на програмия период. Ето, например, моста в град Колин е смехотворен и той е построен с европейски пари. Това е отлична реклама за евроскептиците, които искат да се подиграват с начина по който се използват европейски средства. Подобни неща не трябва да се допускат. Има неща, които ме карат да се срамувам, че съм гражданин на Чехия. Но не за това искам да говоря сега. Искам да говоря за конкретния доклад. Много се радвам, че Чехия е напреднала. Това е казано тук. От 2014 година са направени някои промени. Също времено бих искал Европейската комисия да запази своя критичен подход спрямо начина по който се използват европейските средства в Чехия. Защото за пореден път виждаме, че в някои области мерките за контрол са доста хлабави, особено напоследък. Бих желал търговете да бъдат възможно най-прозрачни, да се направи всичко възможно, за да се изключи възможността за даване на подкопи в процедурата по подбор, да се използва електронна процедура при търговете за обществени поръчки, да има допълнителни а, процедурни изисквания за подход. Живеем в 21 век. Така че нека да повторя отново. Комисията трябва да обърне специално внимание на дигитализирането на държавната администрация. Да, вече казах, напредък има, обаче контролът трябва да е много строг. И аз съм един от тези граждани на Чехия, които твърдо настояват средствата от европейски източници да се използват по възможно най-разумен начин. И нивата на грешка да бъдат свалени а, до нива сравними с Германия и други страни. Thematischer Vortragen Давам думата на комисията. Бихте ли могли да направите системна разбивка на програмите, по които временно са преустановени плащанията? Интересуват ме най-вече новите програми за периода за 2014-2020 година. Не ни дадохте никаква информация за това. Предоставят ли се средства по тези програми или не? Имате думата. I will do something Um, the projects that are now Бяха споменати някои проекти от миналото. Сега финализираме някои плащания по тях. По повечето не са приключили плащанията, защото а, има полицейски разследвания. Не става дума за всички програми, но има един такъв проект, който се разследва от полицията, разследва се и от Олаф. Има разследвания за една във връзка с една информационна система. И след като приключат разследвания, ще се финализира за новия проект Грамен период имаме строга, строги условия ексанте за обществените поръчки. Определили сме програмите и е, много строго прилагаме критериите за подбор и когато се публикуват поканите за участие в търг, внимателно проверяваме критериите за подбор, за да видим дали не са изкривени така, че е, да предоставят несправедливи предимства на едни или други. Това е начинът по който възнамеряваме да работи през новия програмен период. Процедурата за разпределение трябва да се валидира от комисията. Това ще стане в тази година през лятото. Благодаря, Габриел. Нека да предоставя малко повече информация за въпросите, на, които бяха зададени по въпросната програма. Има множ... информация... По въпросните информационни технологии има въпроси свързани с приоритет на ОС-2. Чакаме резултатите на протичащото в момента разследване от страна на полиция, полицията. Националните органи могат да поемат 25 до 100% в зависимост от резултатите от проучването на комисията Генерална дирекция Регио предприема съответните мерки и когато приключи оперативната програма, те ще бъдат е, прияти. Що се отнася до подадните сигнали за измами, незабавно ги прехвърляме на колегите от ОЛАФ и когато получим техния доклад, е, незабавно прилагаме съответните Корек... мерки за корекция. Що се отнася до информацията за медиите, е, ние като аудитори вземаме предвид цялата информация и коригираме своя план за одит и процедури. И, и ви информираме възоснова на коригираните процедури за одит. Информацията в годишния доклад има две оперативни програми, при които одитните органи са установили високи нива на грешка в Централна Моравия и в югоизточната част на страната. Там оперативните програми са преустановени и докато не приключи одита, няма да бъдат подновени. След това има още една програма в северо-западната част на страната. Да, нещата са проверени, но още не са приложени коригиращите мерки. Там поискахме от управляващите органи да препроверят разходите е, след приложението на плана за действие. Чакаме резултатите. Чакаме също така резултатите по оперативната програма за техническа помощ. Чакаме резултатите от полицейското разследване във връзка с тази система. Искам още веднъж да ви задам въпроса за новите програми за периода 2014-2020. Информацията, която ни предоставихте, се отнася до старите програми от периода 2007-2013. Какво е положението с програмите от настоящия програмен период? Well, from an audit point of view, uh, I cannot be involved in... От гледна точка на одита няма как да отговоря по въпроси за приложението но се радваме, че има регрупиране на регионалните оперативни програми, защото има доста проблеми, ако се сравнят на те от 2013 до сега. В Централна Моравия има повече от 5% грешка през всички тези години, така че се радваме, че ще има мерки там. Централният управляващ орган ще поеме нещата и Моя аудиторски екип ще отиде незабавно в тази част на страната, за да прегледа новата оперативна програма. Чакаме да се определят органите на национално равнище по новите оперативни програми и чакаме да получим новите становища през юни или юли. Е, е, проведохме вече оценките на риска и предстоят подробни прегледи на място по онези оперативни програми, които съдържат най-високи нива на риск, за да видим какво става с управлението, с държавните поръчки. Това са, по най- това са най-важните оперативни програми и а, очакваме да ви предоставим информация след като приключат аудитите и се финализира работата по докладите. Благодаря. Много добър въпрос кога трябва отново да започнем разисквания по темата, за да следим наистина какво се случва. Това е едното. Второ, Чешката република ни опреква в това, че Европейският съюз и по-точно политиката му на финансиране носят отговорност за това, че не се финансират по-малките дружества, че се финансират само по-големите. В рамките на оперативните програми гарантира ли се финансирането на малките предприятия в същия размер, в който са били финансирани и в началото. Не бива да се използват вратички, за да се предоставя по-голямо финансиране на големите дружества. Малките субекти в Чехия твърдят, че не получават достатъчно финансиране, тъй като се използват вратички за повече финансиране на по-големите дружества. Ще се отнася до големите дружества. Да, това е тема, която получи обществено внимание. Знаете, че структурните фондове, насочени в подкрепа на дружествата, твърдят, че трябва да се даде особено внимание на малките и средни предприятия, имат конкретни тематични цели и също времено има възможност за предоставяне на средства и за работа на големи фирми и в ИКТ се включват големи фирми, там регламентите не изискват, по, не изискват да има ограничения само до малки и средни предприятия, но в Чехия програмата за економическо развитие и иновация е такава, че има нужда от ясни ограничения за големите фирми, тъй като в миналото подкрепата отишла за големи фирми изобщо средствата насочени към дейност на големи фирми са били прекалено високи и така всъщност не е изпълнена целта за подкрепа на малките и средни предприятия. За това има определен на квота 30% за малките и средни предприятия във всеки период. Видели сте в медиите, е, мога и аз да потвърдя официално, че управляващите органи са подали модификация на оперативните програми, която да съдължи управляващите органи да прилагат тази квота от 30%, която по-рано не се изискваше. Но сега се въвежда, защото управляващите органи трябва да изпълнят и тази цел. И като се има предвид структурата на управление в Чехия, ако няма такова ограничение, има твърде голяма опасност по-голямата част от средствата да се освои от големи фирми. Затова настояваме чешките власти да спазват това изискване при приложението на оперативните програми. Връщам се на въпроса за графика. Кога отново да включим тази тема в дневния си ред? Uh, um, uh, uh, при работата си аудиторите зависят от държавите членки. Преди две седмици определихме график с чешките власти. Ако той се спази, очакваме да първите пакет информация през юли-август тази година. След това трябва да подобравим проверки на място. След това имаме процедура за обжалване, така че най-вероятно към лятото на 2017 година ще можем да ви предоставим по-конкретни резултати. Добре, тогава ще говорим отново по въпроса през лятото на 2017. Господин Тойрер, благодаря, госпожо председател. Не можах да следя разискванията от самото им начало, тъй като трябваше да участвам в заседание на Комисията по економически и парични въпроси в качеството си на докладчик Сянка там. Според информацията, с която разполагам, сте обсъждали не толкова самото посещение на делегацията, по-скоро вие в качеството си на наша председателска сте изискали от Генерална дирекция регионално развитие да ни даде повече информация за настоящото положение с оперативните програми в Чехия и тяхното прилагане. Какъв е въпросът според мен? Не би ли трябвало нашата комисия да предприема такива действия по отношение на всички държави членки? Защо говорим конкретно за Чехия? В доклада на Сметната палата се посочват и други държави, където е имало проблеми. Комисията смята, че в Чехия се е постигнат определено напредък. Друг е въпросът, че вие сте на друго мнение. Ако правилно съм разбрал предоставената ни информация и като имам предвид и резултатите от нашето посещение в Чехия, в което аз не участвах, но получих информация от други колеги, то стигам до извода, че става дума за периода 2009-2012 година. Дори 2007-2012 година. И това ме навежда на въпроса каква политическа отговорност следва да поемем ние по програми, които са били приложени толкова отдавна. Става дума за периода 2009-2012 година. Има разлика между този период и настоящите оперативни програми. не работим толкова интензивно в рамките на други свои посещения, например в Хаити или в Литва, където ставаше дума за извеждането от експлоатация на атомна електроцентрала. Доколкото знам, там въпросът все още не е приключил. Би ми се искало да си изясним сега този въпрос, тъй като според мен не бива да подхождаме избирателно. Трябва политическите групи да се договорят за ясна система. Кога да се предприемат последващи действия и кога не. Разбира се, трябва да се дискутират проблемите, ако има такива. Но въпросът ми е как да подходим към действия, които са били извършени преди много години. Въпросът ми към комисията е, приключила ли е работата по периода 2009-2012 година? Ако е приключила, то не би трябвало повече да обсъждаме този въпрос тук в комисията. Ако няма вече нерешени въпроси от този период, то няма и смисъл повече да се занимаваме с тази делегация. Дължава да има обаче проблеми. Ако има нововъзникнали проблеми, то нека организираме ново свое посещение. Не може постоянно да организираме посещения във всички 28 държави членки и да обсъждаме резултатите от тях тук. Не бива и да подхождаме избирателно. Не бива да се говори само за отделни посещения. Да се включват тези посещения в програмата на редовните ни заседания, без това преди да е обсъдено на заседание на координаторите. Колега Тойрер, някои държави членки имат много по-големи проблеми от други. Ние преди да започнем работа по някакъв въпрос, преди това правим подробен анализ. В Словакия, например, има висок процент на грешки. В Словакия, пък, в Чехия пък през 2012 година, както казаха и представителите на комисията, имаше добри резултати по оперативните програми, включително и благодарение на нашето посещение в страната. Междувременно обаче проблемите се задълбочават. Мисля, че нашата комисия би трябвало да обръща внимание именно на такива задълбочаващи се проблеми. Според мен, когато става дума за средства на дънакоплатците, то хуманитарната помощ за Хаити, например, не е в толкова голям размер, но в други държави става дума за по-големи суми. Има държави, в които има структурни проблеми по оперативните програми, където постоянно има висок процент на грешки, както става ясно от годишните доклади за дейността. Добре е според мен да продължим да работим по въпроса за Чехия. Предстои също така да обсъдим и докладите за напредъка на България и Румъния. Мисля, че въпросът с управлението там за нас е също толкова важен, колкото е важен и по отношение на други държави. Затова и трябва да обсъждаме последващите си действия. В Украина, например, ще трябва още много пъти да разговаряме с управляващите фондовете. Посещението на наша делегация там ще е само първа стъпка – ще трябва да продължим работа по отношение на Украина и в бъдеще. Вече на два пъти сме обсъждали Чехия след посещението си там. Разговаряхме и с предшественика на представителката на комисията. Ще проведем още едно разискване. Не става въпрос за избирателен подход, за сочене с пръст на определени държави или правителства. Става дума за структурата на управлението на фондовете в някои държави. А в някои държави членки има много по-големи проблеми, отколкото в други. Господин Тойрер, трябва обаче да си изясня въпроса, госпожо председател. Не искам да прилагаме специални процедури. Ако правилно съм ви разбрал, то искате да подхождаме системно. Предстои посещение в Южна Италия или може би вече е имало такова посещение, не знам. Държави, които получават големи суми по кохезионните и структурните фондове, като например Североизточна Германия или Испания, трябва да бъдат разглеждани в по-общ контекст, в общия контекст на управлението във всички държави членки. Бих искал да знам какво е мнението на комисията по този въпрос. Да, утре предстои и семинар, на който ще обсъдим посещението си в Гърция през септември 2015 година. Тогава обсъдихме въпроса за нефункционирането на процедурите по отчуждаване на поземлена собственост. Утре ще обсъдим отново този въпрос. Той се отразява в много голяма степен върху европейските фондове. Защо? Защото Гърция получава най-голям дял финансиране от бюджета на Европейския съюз за отчуждаване на поземлена собственост. Всеки от нас има право да има свое мнение за работата си, но когато става дума за европейските фондове, мисля, че трябва да сме последователни. Uh, Благодаря много. Не съм съгласна с коментарите на господин Тойрер, че комисията не реагира. Защото ако погледнете годишния доклад за дейността през 2014 година, ще видите, че всичките четири резерви, които са повдигнати по този доклад, са били а, оттеглени през 2014 година. Непрекъснато сме под натиск от националните власти да, финали, да финализираме валидирането на плановете за действие Проверяваме много внимателно нещата, там където е имало преустановяване на плащанията, преди да дадем зелена светлина за подновяването им. Така че работим много активно и заедно с колегите от държавите членки знаем много добре и как се прилагат програмите и как действа одита от 2009 година до сега сме направили повече от 360 посещения на, за проверка на място. Така че можете да разгледате докладите всяка година, следим ситуацията, следим приложението на плановете за действие и можем да потвърдим, че има множество подобрения и от страна на аудитиращите органи и във връзка с намаляването на резервите, с значителните финансови е, намаления на необходимите финансови корекции и е, ще продължим да наблюдаваме подобренията на системата през новия период, вземайки под особено внимание но тези оперативни програми, при които има висока степен на риск, има нова информация в медиите всяка, всеки ден и вземаме всичко предвид и в всички държави и членки е, работим по оценяването на риска изключително професионално. Нека да уточня нещо. Не исках да обвинявам комисията, ако правилно ви разбирам. Е, вие казвате, че е, са подновени плащанията, тъй като има подобрения. Така ли? So every interruption... Така че, когато прекъснем а, плащане, преследват две цели. Първо, корекции за предишни плащания. Освен това, настояваме за мерки, така че в бъдеще да не се повтарят подобни грешки. Мерките са превентивни и корективни. Проверяваме на място плановете за действие, дали мерките са спазени напълно преди комитета да реши да възобнови плащанията при подновяване на плащанията. Очевидно, ние сме доволни от изпълнените корективни мерки. Ако правилно съм разбрала, към момента по пет оперативни програми временно са преустановени плащанията. Госпожа Яла Сендер. Мога да подкрепя това, което каза господин Тойрер. Как успя комисията в своята програма. И аз се опитах да обясня на колегите защо изведнъж получихме нещо от чешката делегация, не от Валенсия. Проблемът е и е, че по-добре от дневния ред да не се из, изключват въпроси. Може би трябва да го обсъдим на а, заседание на координаторите. Опитваме се да приемем конструктивно отношение. Докладът за Гърция е в програмата. Има доклад на Сметната палата – но изведнъж е, въпрос за последващи действия е, включвам в дневния ред, без да знаем как се е оказал там. И тук подкрепям господин Тойрер, че може би би било добре да обсъдим въпроса преди да се включи в дневния ред. Не казвам, че искам да го махнем, но вие решихте да го включим в дневния ред – и не съм сигурна, че това е най-доброто, защото изведнъж в дневния ред се появява една точка, без някой да разбере защо е там. Трябва да можем да обясним защо се случва нещо. Така че аз искам да разбера защо се прави, се провеждат тези последващи действия след след посещение на делегация, че това не е ваш каприз. Важно е да процедираме по конструктивен начин. За щастие, много добре спя нощем. Не се тревожа. През 2014 година по време на посещението си в Чехия установихме, че проблемите са много по-големи, отколкото в други държави членки. Установихме обаче, че и компетентните органи проявяват ясна воля за решаването им. Разговарях с ресорни министри и други представители на компетентните органи, които ми увериха категорично, че работят за подобряване на положението. Затова и реших, че би било добре да се включи и нашата комисия. Но не вземам подобни решения еднолично. Не мога в момента да кажа, че наистина знам какво става в Чехия. В доклада на Европейската сметна палата се съдържат някои тревожни констатации за пореден път. Провеждат се полицейски разследвания. Имаме немалко резерви. За това, според мен, е важно да продължим работа по отношение на Чехия. Добре е да накоплаците да знаят, че Европейският съюз работи по тези въпроси. Не става дума за това да сочим някого с пръст, а за това, че трябва да създадем впечатление, че работим, да покажем, че го правим. Не мисля, че подобни коментари ще ни отведат до целта. Инес no, no estoy diciendo que no queramos trabajar. Не казвам, че не трябва да го правим. Просто настоявам за координиран подход. Е, защото се оказва, че тук сме само няколко души, заедно с комисията не казвам, че не трябва да обсъждаме този въпрос. А въпросът е как, за да дойдат повече колеги. В противен случай сме няколко души в залата. Може би, ако бяхме подходили по друг начин в дебата, щяха да участват повече хора. Въпросът не е дали, а как. Ето защо се опитвам да бъда конструктивна. Добре, чудесно. Благодаря на представителите на комисията. Вероятно ще включим тази тема в дневния си ред в лятото, през лятото на следващата година. Ако не я включим, ще трябва да я засегнем в доклада си за освобождаване от отговорност. Но не това е подходящият според мен начин, тъй като тогава не може да се направи задълбочен анализ – Важно е, че нашата комисия да покаже, че проявява малко повече интерес към подобни теми. Не бива да се ограничаваме само с едночасовите изслушвания на комисарите. Приключихме по тази точка. Преминаваме към точка 6. Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния. Нека ви припомня, че получихме докладите за напредъка, бихме искали да знаем какви са промените на ниво управление на фондовете. Има ли подобрения или положението се е влушило? Интересува ни този въпрос, като се има предвид положението с съдебната власт в тези държави, защото знаем, че когато не функционира съдебната власт, не функционират и много други области. Добре дошъл на господин генералния секретар, господин Лис. Вие много често ни гостувате. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за тази възможност да предостави актуална информация за механизма за сътрудничество и проверка. Винаги е полезно да очертаем контекста – Както помните, преди присъединяването на България и Румъния през 2007 година беше взето решение за необходимостта от продължителна, от продължаваща работа в областта на борбата срещу корупцията и за България организирана престъпност. Затова беше създаден механизъм с конкретни е, показатели и комисията трябваше да представя редовна актуална информация. Последните доклади са от края на януари, бяха изпратени на съвета и парламента и заключенията на съв... решенията на съвета бяха прияти от съвета по общи въпроси през март. Как вършим работата си? През годината ние разговаряме с националните власти, но и събираме информация от международни организации, експерти и гражданското общество. Но ние работим основно с правителството и искаме да благодарим на двете правителства за конструктивното сътрудничество. Има и аспект на сътрудничество – и тук е мястото на механизма за проверка. И така, Разработват се планове за реформа, за инвестиции в информационна дейност, обучение и така нататък. Това е съвместно управлявано с националните власти, подбор на конкретни проекти, възоснова на определени приоритети, договорени в рамките на многодишни програми. Освен фондовете има и техническа помощ. Напоследък това се предоставя с службата за подпомагане. За България се предоставя помощ в конкретни проекти. В областта на сътрудничеството се осигурява подкрепа за различни дейности и много от програмите имат положително въздействие Разбира се, корупцията има е, определена цена за економиката. Винаги е трудно да се изчисли тази цена и те са различни за различните държави членки но според всички разчети предизвикателството е сериозно и сега, за да обобщя къде са стигнали нещата в двете страни, по отношение на България, доклада от миналата година анализира дейността на страната в две области – стратегията за съдебна реформа и разработване на нов подход срещу корупцията. И това е основата на доклада тази година. И така, съдебната система. Докладът обобщава някои от споровете в тази област. Отбелязва, че реформата на Висшия съдебен съвет е в центъра. Това означава повече автономия за съдиите и прокурорите в взимането на решения. Конституционните изменения, прияти през декември, бяха значителна стъпка напред към реформа на съвета и през април започна работа новата структура. Има и много други области в стратегията за реформа на съдебната система, където търсим допълнителни стъпки. Втория пакет за законодателни изменения беше подготвена от свет, правителството. Това въжи и за други области, в които докладът отбеляза положителни тенденции, като някои кандидатури и нова система за случайно разпределение на делата. Тук има възможност за консолидиране на тези стъпки. Докладът приветства факта, че съдиите са готови да се изказват публично в полза на реформата. Що се отнася до препоръките, светлина се хвърля върху основните области, в които трябва да се предприемат реформи, наименно непоручността на съдебната система. Тук се включват въпроси, свързани с назначаването на съди и случайното разпределение на дела. Тук има връзки с предишни препоръки, като идентифициране на проблеми на всички етапи, разследствие, прокуратура, съд и да се представи как решаването им ще се отрази върху наказателното преследване на корупцията и организираната престъпност. За корупцията много важен тест ще бъде създаването на, на закона за борба срещу корупцията, който беше отхвърлен през декември и забавянето повдига въпроси за степента на консенсус за реформа. Създаването на нов орган с независим мандат за борба срещу корупцията би било сериозна стъпка напред. Сега по отношение на оперативната страна съществуват предизвикателства, свързани с успехи в областта на борбата срещу организираната престъпност. Има някой, един известен напредък в преодоляването на някои институционални а, недостатъци, но постигнатото е неудовлетворително. Докладът отбелязва някои а, препоръки подчертава, че би било трудно да се постигне всичко. Необходимо е да се постигнат убедителни резултати за довършване до успешен край на определени дела. Изпълнението очевидно ще бъде в центъра на усилията през 2016 година. По отношение на Румъния, пред доклада от януари 2015 година отбеляза значителна реформа в съдебната реформа и борбата срещу организираната престъпност и има признаци за устойчивост. Очертават се и областите, в които има нужда допълнителен напредък. 2000, през 2016 година бяха анализирани тенденциите и доколко реформата се е установила. Независимостта на съдебната система е много важна и процедурите за подбор би трябвало да се основават на качествата. Докладът през 2016 година анализира конкретни случаи и комисията анализира системата за назначаване на високопоставени съди и прокурори. Съдебната система прояви готовност да се защитава. Една от препоръките на комисията от миналата година, а е именно Кодекса за поведение за депутатите да включва зачитане на зависимостта на съдебната система, все още предстои да се изпълни. И има примери, в които съдът е изправен пред предизвикателства. По отношение на реформата на съдебната система, румънската съдебна система – продължава да проявява професионализъм, адаптира се към значителните промени с изпълнението на новите кодекси. Новият наказателен кодекс влезе в сила преди две години. но Заедно с това има несигурна законодателна среда от части поради несигурната ситуация в парламента. Доклада препоръчва и тази година сегашната фаза на реформата в наказателния кодекс да приключи тази година, като се включат у нези изменения, които отразяват становищата на съдебните институции. Основните институции за борба срещу корупцията проявяват готовност да изпълняват своята функция с сериозни постижения в областта на борба срещу корупцията по високите етажи. Докладът се спира и на качеството на правосъдието и дали два, двете камери на парламента би трябвало да могат да разглеждат въпроси за имунитет. В борбата срещу корупцията превенцията е ключов елемент на всички нива. И може би помните, трагичния пожар в Букурещ миналата година, според мнозина, той говори за наличие на корупция. Доказателствата за корупция съществуват. Има нова информационна система, която би трябвало да подпомогне дейността по обществените поръчки. Създаването на нова агенция за управление на конфискувани активи би могла да бъде полезна стъпка към спазване на препоръките на комисията относно конфискация, конфискуването на подобно имущество. В заключение, постиженията са впечатляващи и съдебната система продължава да се консолидира. Румъния постига напредък в постигането на целите на механизма за сътрудничество и проверка. Заедно с това реформата все още няма нужния консенсус, за да покаже устойчив напредък. Заключението на доклада е, че тази година ще предстоят изпитания. Ще се види дали реформата има здрави основи. Ако целите на механизма сътрудничество и проверка се запазват и той подпомага за насърчаване на реформата в съдебната система, комисията ще продължи да работи с двете страни за постигане на целите на този механизъм. Благодаря. Ähm, Благодаря. Много важна информация ни дадохте. Има добри новини, но трябва да продължим работа. Както ви казах, наскоро бях в Украина и установих ужасяващи неща. Стана ми ясно какво може да се случи в една държава, ако не съществуват подобни механизми и не се оказва натиск. Ще продължим по конструктивен начин да ви съдействаме, тъй като въпросът е много важен за Европейския съюз и така или иначе и за двете страни. Радвам се, че междувременно и в държавите членки механизмът е широко прият. Имаше големи проблеми както в Румъния, така и в България. Кога според вас би трябвало отново да обсъдим тази тема? В момента работим по цяла поредица годишни доклади. Следващият ни доклад ще излезе през януари идната година. В него ще бъде поставен малко по-различен акцент, тъй като следващата година ще се отбележи и десетата годишнина от създаването на механизма. Затова и в този доклад ще направим един по-обстоен преглед. Комисията ще се възползва от възможността, за да и излезе и с някои заключения за бъдещето на механизма. Това би била една стратегическа възможност за вашата комисия да обсъди разисквания и за промени в по... да проведе разисквания и за промени в по-дългосрочен план. Ако вашата комисия междувременно иска да се срещне с нас, преди следващата година. С удоволствие ще участваме във ваши заседания, ще ви дадем актуална информация. Десетата годишнина от създаването на механизма, това е един хубав юбилей. Господин Новаков. Благодаря, госпожо председател. Ще подема последното, което каза представителят на комисията бъдещето на механизма за сътрудничество и проверка. Броят на депутатите, които присъстват сега тук, ясно показва според мен и какво ще е бъдещето на този механизъм. Откакто България и Румъния се присъединиха към Европейския съюз, те проявяват ангажираност за устойчиви постоянни реформи на ниво съдебна власт и борба срещу корупцията и организираната престъпност. След 13 доклада за напредъка настъпиха промени както в България и Румъния, така и в Европейския съюз. Последният доклад на комисията показва, че и двете държави са постигнали напредък Радвам се, че е установено, че и в двете страни е постигнат напредък в ред области. Задавам си обаче въпроса кога по този механизъм ще бъдат предвидени конкретни критерии, които да трябва да изпълнят и двете страни и как ще бъдат формулирани тези критерии. Към момента по редица критерии сме по-напреднали от европейските си партньори. Това въжи най-вече за България. И накрая не бива да забравяме, че изготвянето на докладите за напредъка струва пари на европейските данакоплатци. По данни на ОЛАФ, България оглавява класацията на държавите членки, подаващи сигнали на ОЛАФ, когато има подозрения за нередности, били те свързани или не с измами при освояването на европейските фондове. По последни данни, България е постигнала 97% на yes. освояемост на средствата по европейските фондове. Доста впечатляващ резултат. Вероятно има все още проблеми с разходването на средствата. Знам, че има връзка между съдебната власт и управлението на европейските фондове, но цифрите ясно показват, че се справяме доста добре Това показват и данните от ОЛАФ и от Европейската комисия, както за освояемостта на фондовете, така и за реформата на съдебната власт. Ако продължи да съществува този механизъм, то при всички положения по него трябва да бъдат предвидени критерии. Трябва да се знае какво, кога и как трябва да се предприеме. Така за гражданите на държавите членки ще бъде много по-ясно в кои области правителствата не са успели да извършат реформи и къде е постигнат значителен напредък. Това не всичко от моя страна. С удоволствие ще участвам в разискванията. În primul rând vreau să mulțumesc și eu pentru informații. Благодаря, нека и аз да благодаря на комисията за информацията, която ни предостави за двете страни. По този доклад бяха засегнати и България и Румъния. И мисля, че не е справедливо да се правят сравнения. Не може, например, да се казва, в Румъния е имало повече проблеми, отколкото в България. Проблемите са различни, тъй като страните са различни, системата е различна, политическата класа е различна, политическата система е различна, методите на работа е различна, така че много трудно да се сравняват нещата. И не може да се разглеждат тези две страни на куп заедно. Мисля, че би било много подходящо по всяка от двете страни да се работи по-отделно. Радвам се, че комисията поздравява Румъния за постигнатите резултати. Знам, че има още какво да се направи. Предстоят доста неща. Тук комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент сме длъжни да устоим на изкушението да използваме тези доклади като политически инструмент в вътрешно-политическите борби в своите страни. Ако левицата управлява, десницата използва тези доклади като политически аргумент. Ако е обратното, обратното. Всъщност, мисля, че за всички нас борбата срещу корупцията трябва да бъде цел. И не само в тези две страни. Корупция има навсякъде в Европа. Корупция има в държавните административни органи на страни, които имат много дълга демократична традиция – е, и когато тези две страни се борят срещу корупцията, те трябва да получат подкрепа за това. Но също е добре да има и механизъм за сътрудничество за 28-те страни на Европейския съюз, защото е, това може да е от голяма полза. Иначе Европейския съюз може да се види застрашен поради корупцията навсякъде в Европа. Може би е добре тук да обсъдим повече подробности е, за инструментите, които имаме на разположение за възстановяване на средствата, които различни личности успяват да изведат от Европейския съюз и да пренасочат към сметки в страни, които защитават тайната на банковата информация. Важно е да се работи и по дипломатически път, защото има страни, които позволяват корупция в Европа, благодарение на тази закрила, която предоставят на корумпираните личности. Трябва да се обменя на информация, трябва да се насръчават двете страни, да се поздравят за постигнатите резултати и може би е необходим механизъм за 28-те държави членки. Благодаря. Съжалявам, че не упражняваме известен надзор и върху Харватия. Подобни мерки за надзор ни отварят работа, но водят и до добри резултати, тъй като може да се коригират някои отрицателни тенденции. Целта им не е да се сочат с пръст в случая две конкретни държави. Тези механизми са възможност за отчитане на постигнатите добри резултати, но и на проблемите. Мисля, че по отношение на управлението на фондовете има подобрения и в двете държави. Продължава да има проблеми, но вече ги няма системните проблеми от миналото, което е добре. Ще продължим да следим развитието на нещата. С право казахте, че има проблеми в редица държави членки. ще трябва да обърнем внимание и на това. Не бива да отклоняваме вниманието от една или друга държава, ще трябва да предприемем правилните действия. Представителят на комисията, като че ли не ви произнесох правилно името преди малко. Как се произнася точно? Името ми е Слиз. То е трудно за произнесене дори и за англичаните. Заповядайте. Благодаря. Нека просто да направя няколко коментара във връзка с казаното от членовете на комисията. Мисля, че комисията си дава сметка, че механизма за проверки и сътрудничество е необичайен инструмент, но той съществува и възникват определени задачи за комисията във връзка с двете държави членки, които са включени в този механизъм. И комисията си дава сметка, че с течение на времето механизма успя да направи така, че да се постигне напредък по, е, по заложените в началото цели. Опитваме се в препоръките си да бъдем възможно най-конкретни. И да дадем насоки спрямо начина по който биха могли според нас да напреднат в следващата година тези две държави членки. Толкова конкретно ни се опитваме да бъдем, че може би по някой път дори сме прекалено конкретни и не даваме достатъчен марш на държавите членки. които са засегнати от механизма. Но най-важното е, вече лека по лека се натрупва а, усещане за устойчивост, за създаване на постепенно на съответната е, е, е, на съответния опит и ако нещата се задържат стабилно, ако можем да сме сигурни, че целите на механизма ще продължат да се изпълняват, дори той да се премахне, това ще е отлично, защото това е крайната ни цел – устойчивост. Напълно сте прав. Действително ще се опитаме да ви подкрепяме, тъй като според нас този механизъм води до добри резултати. С това изчерпахме дневния си ред за днес. Ще продължим утре в 9 часа сутринта. Членовете на бюрото на комисията ни сега не са тук, но ако следят заседанието, нека им припомня, че днес вечерта предстоят три странни разговори с комисията и съвета по въпроса за надзорния комитет. Благодаря ви, желая ви приятна вечер. Благодаря ви за участието. С някой от вас утре ще се видим отново, с други не. Довиждане.